Euh, Уважаеми колеги, предлагам да започнем извънредното заседание. Е, днес е 31-я ден на протестните действия на преводачите срещу едностранното налагане от администрацията на парламента на несправедливи условия на труд. Затова трябва със съжаление да ви уведомим, че няма да работим след определеното за заседанието време. Добър ден на всички. Последен ден от пленарната сесия. Предлагам да започнем по работа по дневния ден. Извънредно заседание. И ще започнем, както обикновено, с точка първа, приемане на дневния ред. Има ли възражения срещу така обявеният проект за дневен ред? Ако няма възражения, смятаме, че дневен ред е прием. Минавам към втора точка съобщения на председателството. По време на последното ни заседание на 19 юни координаторите се споразумяха по няколко пункта. Преди всичко решиха да поканят господин Гюнтер Оттингер, комисар по въпроса на бюджета и човешките ресурси, а също така и господин Жил де Керхов, координатор по, борбата с тероризма на заседанието на комисията ТЕР. Благодаря на секретарята е, за е, тяхната ефикасна работа и за, приорганизирането на това извънредно заседание с комисара Оттингер. Координаторите също така решиха да се проведе публично изслушване е, по въпросите на защитата на инфраструктурата, критичните инфраструктури и публичните пространства на 12 юли в Брюксел. А също така да бъде поканен сър Джулиан Кинг, комисар по въпросите на сигурността на извънредното заседание на ТЕР, което ще се проведе в Страсбург на 13 септември тази година Програмата за делегациите на Порт Анверс беше също така вече окончателно речена, също така и разпределението на местата. Става дума за 12 юли в Брюксел. Сигурно вече знаете подробностите. Това са съобщенията на председателството. Ако нямате нищо против, минавам по, към точките по същество от нашия дневен ред. А, то, т.е. препоръки е, на, на специалната комисия по въпросите на тероризма и разглеждане на проекта доклада. А, колеги, доклада от вчера е на разположение на всички езици. Е, разпратен е, е на всички членове на, на комисията и без повече да се бавим, сега искам да дам думата на нашите две докладчици, госпожа Олмайер и Хелга Стивенс, за да могат те да ни представят Надявам се, междувременно Хелга ще дойде, ще започнем с Моника за това. И така, моля моля ви да приемете а, а, организирането на нашето заседание последния начин. След двете са докладчици. ще дам думата на докладчиците в сянка в а, реда, в следния ред, първо Катерина за, а, на социалистите, е, Ева Жули от името на Зелените, маги Сендер от ГУЕ и господин Доминик Марта за групата е ЕНФ. Сега давам, ще дам думата на господин Оенди, заместник генерален секретар, който ще ни каже какво мисли комисията по този е, проект от доклад. И в останалото време ще имаме възможност за въпроси и отговори. чрез спонтанно привлечене вниманието на председателя. Сега а, минавам думата, давам думата на първата съдокладица Моника Хохмайера. Уважаема госпожо председател, много благодаря за думата. Уважаеми колеги, имаше някакви проблеми да се влезе в сградата на парламента. 20 минути трябваше да чакам пред един от входовете. Не знам на какво се дължи това. Предполагам, че Хелга също има някакви е, проблеми. Блокирани са някакви странични улици и така нататък. Така че Явно а, Хелга се е натъкнала също на някакви такива проблеми. Сега, още в самото начало се надявам, а, че всички сте доволни от а, интензивната работа, която сме свършили през последните месеци. Ние като докладчици се опитахме разбира се, да отразим а, цялата наша работа, разговори с експерти, посещения, а, командировки, а, къде ли не. А, ние работихме с най-различни експерти и се опитахме всичко, всичко това да бъде обобщено в нашия доклад. И се надявам всички колеги, които работиха с нас, да се убедят колко дълбоки са въпросите и съответно колко разнообразни трябва да бъдат мерките, за да постигнем успех в борбата срещу тероризма. Хелга, здравей! И Хелга успя най-сетне да дойде. И най-напред бих желала разбира се, да благодаря на нашите докладчици в Сянка за отличното сътрудничество. Искам да благодаря и на координаторите също така а също така и разбира се на секретарията на комисията ТЕР, борба срещу тероризма. Те наистина бяха на разположение. Уважаема госпожо председател, ние разполагахме с 9 месеца, през които работихме и наистина това не беше никак лека задача. Искам да благодаря и на вас за вашето разбиране. А, така че вие наистина откликвахте, когато имахме нужда от експерт. Вие наистина ни помагахте. Наистина целият екип най-сърдечно благодаря за това, че ни подпомагаха през тези 9 месеца. Искам освен това да, да отбележа, че Хелга и аз си разделихме задачите. В началото и двете разглеждахме много обстойно темата оценка на а, заплахите, като разбира се обърнахме внимание на а, службите за сигурност, правителствата, неправителствения сектор и така нататък. А, за да видим, разбира се, навсякъде в Европа какви са заплахите от големите терористични е, групировки към момента, като например Ал-Кайда и така нататък. Или може би е, има и такива, с които ние не сме запознати, е, защото какво наблюдаваме през последно време, това са единични случаи, както от крайно левите, така и от крайно десните няма такова друго, разбира се, голямо движение, както Алкайда или Даеш. Но отговорът е ясен, че всъщност исламистския терор води до по-малки други периферни явления, където отделни индивиди си мислят, че могат самостоятелно да предприемат нещо, тъй като се чувстват морално подкрепени от ислямския тероризъм и така нататък. Така че това се оказа основната тема, по която решихме да работим. Както казах, ние разгледахме най-напред също така и въпроса какви закони съществуват държавите членки, реализирани ли са те, приложени ли са на практика, какви са дефицитите, проблемите, как, например, се възприема това явление, тероризма. Дали отговорите са бавни или бързи, особено имам предвид тези държави членки, които не са толкова засегнати. Те, например, по-бавно работят, а държавите членки, които имат повече опит, съответно законодателните мерки са на лице, но те са много на, на, на твърде начален апетат. Затова смятаме, че е, европейското законодателство в тази област трябва незабавно да бъде приложено. В противен случай Европейската комисия трябва да предприеме всички необходими мерки. Защото в в крайна сметка, ако работим откъслично и разделено, няма да постигнем никакъв успех. Друга важна тема това е обмена на информация, разбира се. И а, тази връзка ние констатирахме, че начина на работа е различен, както на техническо ниво, така и на правно ниво, така и на фактологично ниво. Какво имам предвид? Имам предвид е, персонални и е, финансови проблеми, т.е. персонала не е добре обучен или пък не е достатъчен и стандартите в държавите членки много се разминават. Сега, както казах, обмена на информация е важен въпрос за нас и по този въпрос. Могат да бъдат предприяти доста различни мерки за подобрение, разбира се, от различен характер, технически, информационен, както и правен. Ние си задавахме въпроса как в една такава ситуация, където е, правната уредба е различна в държавите членки за обмен на информация, пак все пак да се стигне до едно добро сътрудничество, например, за добър обмен на информация, бърз и така нататък? Е, защото различията са доста различни, например, е, конкретно по въпроса съхранение на данни и така нататък. Тоест, в самата база, всъщност, вече има затруднения в сътрудничеството, именно защото разбирането, подхода и начина на работа е различен. Сега няма да се спирам, разбира се, да навлизам в подробности, но просто ще ви обясняваме по отделните основни въпроси ние какво разбираме, как, как ги разбираме. Когато данни и информация не се обменят, има предвид данни, които би следвало автоматично да бъдат обменени, тогава наистина има сериозен проблем. Има предложение за автоматичен обмен на данни, но при определени обстоятелства държавите членки, разбира се, се отказват, слагат пирачка, защото според тях това не е надлежно обосновано. Съществува такъв механизъм, обмен на информация, който е автоматичен, както се казва на английски by default – и ние а, подкрепяме с Хелга наистина а, този механизъм и смятаме, че би следвало да се приеме а, така наистина задължителна форма от, и това да бъде заложено в самото законодателство. Ако това е възможно, би следвало да, действително да се направи. Хелга Стивенсън и аз приветстваме предложенията за оперативна съвместимост. Те са много важни но би следвало, разбира се, да се вземе предвид как, какво ще бъде тяхното отношение спрямо националните бази данни. И разбира се, молбата ни е към комисията, ако може комисията по-обстойно да разгледа този въпрос. Защото от тази разпокъсаност, която е към момента, разбира се, трябва да се направи нещо по-добро, защото от различни места всъщност получаваме именно тези оплаквания от съдилищата, от разследващите и така нататък. Тоест, хората могат да получават частична информация, отделна информация, и която на първ поглед е абсолютно безобидна, обаче когато тези информа... информации, данни а, се съберат в едно, тогава вече става картината по-пълна и смятам, че Европол може да изиграе важна роля тук, именно да има поглед върху цялостната картина и Европол именно да поема ролята на, на централа, която всъщност да отговаря за прозрачността на данните, за тяхното съхранение и така нататък и обмена, разбира се. Разгледахме също така доста обстойно въпроса за радикализацията и всички мерки, свързани с превенция и борба срещу това явление. Е, може да бъде изготвен инициална ръчник е, с такива мерки, като например репресивни, е, възпиращи, а също така и, и граждански мерки, които са свързани с гражданско ниво, извън съдилищата и така нататък. Така че, в крайна сметка, за нас е важно да се предприеме всичко, за да не се унищожи хартата на, за основни права и а, да се инфилтрират ислямски доктрини в а, а, мюсулманските общности. Както казах, ние изготвихме анализ и установихме, че мухабитите имат доста сериозно влияние, като а, те получават средства от радикални екстремистски организации, фундаменталистски организации или семейства, които са доста богати от определени трети страни. Те изпращат финансиране не само към Европейския съюз, но и доста престижни научни институти, университети. Да имаме информация от колеги от престижни университети, така че имаме, разполагаме с такава информация. Това е така доста всеобхватна тема, която наистина не трябва да бъде загърбана. Имам предвид, университети получават финансиране от училища за имами и така нататък. И както казах, това става въпрос тук за радикално интерпретиране и тълкуване на Корана. Изготвят се видеоматериали по темата. И всичко това се разпространява, разбира се, и по интернет. Сега това обаче не се нарича пропаганда, а това е така една сива зона. Така няма наистина ясно нарушаване на основните права, обаче става въпрос за терористична, терористично насилие. Това е така една сива зона, която е много проблемна. Имам предвид трябва да се обхване целият този, всички тези въпроси за финансиране и тези материали, които в крайна сметка се публикуват. И последният въпрос, на който бих желала да се спра, е това са жертвите от терористични а, атаки. А, ние бяхме в Испания, там наистина бях изключително впечатлена от работата на колегите, там от години имат колегите, специалистите се събрали опит и знаят как да третират жертвите от терористични атаки и нападения. И статута на пострадали и на жертви там е съвсем различен, отколкото в други държави членки. В Испания има специални организации, които са раз... признати на научно ниво. Те са свързани с цялата тази борба за превенция. Прилагат се мерки, изготвят се специално мерки за тези организации и Важно е, разбира се, пострадал от а, терористични атаки, не, да не пострада втори път от. А, и те участват в самите производства и процедури. И е много важно това, което ни впечатли, че тези хора не трябва да се молят да бъдат чути, да получат помощ и така нататък. А, наистина всички ние трябва да работим в тази насока а именно пострадалите от терористични атак, атаки да са партньори за останалите за, е, е, специалисти, за това те наистина да участват в процеса и да бъдат съответно да получат обещетение. Защото тези хора не са сбъркали нещо или, или, или са имали някакъв емоционален проблем с други хора. Не, напротив. Това са случайни жертви присъствали хора на подобни места, където се е случило такова събитие. И затова ние предлагаме подобряване на мерките за борба с жертвите от терористични атаки. И Катарина предложи също така нещо, да предвидим един допълнителен кластър, в който наистина още веднъж да разпишем подробно а, хартата на а, основните права и ние желаем, разбираме, да преди представим нашите идеи. За нас е много важно цялата харта за основните права, от първа точка да, до последната точка, наистина да бъде изписана и тя да стане задължителна за всички държави членки. И искам, разбира се, да подчертая само една точка от тази харта. Всички нарушения от физическо и а, психическо естество могат да нарушат а, чувствително живота на хората. Искам още веднъж да се позва на тази точка. Още веднъж искам да благодаря на Хелга най-сърдечно за отличната работа. И разбира се, а ще приключи и тя може да продължи, госпожо председател, ако позволи. Благодаря, Моника. Благодаря за синтезираното представяне. Сега давам думата на Хелга Стивенс, която междувременно пристигна. Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги. Добро утро. Съжалявам, че закъснях. Трябваше да отида в пленарната зала да говоря за политическото участие на хора с увреждания, което е една от моите теми. Преди да започна, искам да благодаря на Моника за отличното сътрудничество и много се радвам, че нашите групи можаха така добре да работят заедно. Борбата срещу тероризма е проблем на всички партии. Се надявам, че ще можем днес да проведем конструктивно обсъждане а, и през следващите месеци да излезем с европейски текст, който да е приемлив за всички групи. Искам да благодаря и на другите членове на комисията за вашия принос. Е, искам да ви благодаря и за вашето търпение. Изготвянето на този проект доклад отне много време. Ние ви представяме този доклад, който представя становищата на моите колеги и на моята политическа група. Бяха много важни конкретните препоръки. Това е един динамичен документ, който отразява временните правомощия на нашата комисия. Моника повдигна редица много важни предложения. Аз много се интересувам това, кое, от това, което вие ще кажете. Уважаеми колеги, по някои теми не беше необходимо да откриваме топлата вода. за да можем да бъдем в състояние да работим а, а, с, и да разкриваме а, откраднати а, предмети на изкуството. Препоръките на анкетната комисия също така бяха взети предвид в нашето обсъждане. В нашия доклад ще намерите препоръки за защитата на външните граници, например в Шенгенската зона и вътрешните граници. Ние не можем да съществуваме, ако външните граници не са ефикасно защитени. В резултат на тероризма стана възможно поради големите празноти в защитата на границите, се показва, че мозъка на тези а, атентати е влязъл, а, а, са влезли в Европа с по, по незаконни пътища, много често минавайки през Гърция. Много е важно а, на границите да се създадат необходимите условия, за да се приложат новите условия. Необходим е биометричен контрол, оперативно съвместима основа и всичко това да бъде свързано с използването на данните от списъците на пътниците. Ние признаваме, че с операция София ние опазваме сигурността в Средиземноморието. Необходимо е операцията София да разполага с необходимите ресурси за борбата срещу тероризма. Ние апелираме за продължаване на мандата на операцията София и да се разшири приложното поле за да може да се включи и Тунис. Може да се предвиди също така и нова резолюция на съвета за сигурност на ОНЕ, така както се а, работи в Либия. Уважаеми колеги, мисля, че е положително влияние за това, което се извършва в Германия, е информацията, която е събрана в Сирия и в Ирак от нашите служби за сигурност. Важно е информацията да се намира в европейската база данни, митническите служители също така да могат да участват и да правят скрининг на минаващите през граници. Много е важно функционирането на националните звена, които контролират финансовите потоци. Платформата на информацията FEUNET би трябвало да се разшири така, че да може да облегчи обработката на данни. Трябва същевременно да се предвидят широко спектърни мерки сред мрежите на терористи. Следователно е от изключително важно да се използват организациите за превенция, за службите на сигурност, трябва да работят за превенцията. Също така да може да се да се нанесе удар върху терористичните мрежи. Съответно, не трябва да се изключват и финансовите транзакции. Ние настояваме, за да можем да имаме европейска система, в която да се а, наблюдават а, различните финансови а, транзакции. Може да се използват различни различни е, писти, включително и хибридна писна може да се използва и системата fue.net, може да се използва и си, актуализираната система от 2014 година, също така да се определи една европейска система на базата на анализ, анализа на системите, които работят трансгранично, а, хоризонтално, а не секторно. Трябва да се предвиди също така задължение да се уведомява за всички случаи, когато са приложени а, стрес тестове. Също така трябва да се обърне внимание на качеството на оперативната приемственост в случаи, на инциденти или атентати. Ресурсите на системите на, като Галилей и Евроконтрол би трябвало да се идентифицират като критична европейска инфраструктура. В 2015 и 2016 година в 40% от атентатите в Европа са използвани експлозиви. Следователно, трябва да се забрани продажбата на такива вещества на частни лица и трябва да има уведомление за съмнителни транзакции с подобни вещества, защото терористите могат да купят тези вещества, включително онлайн и да прилагат, е, да ги прилагат по различен начин и би трябвало много по-внимателно да следим покупките онлайн и критериите за риска би трябвало да бъдат усъвършенствани, включително да се включат и прекурсори на експлозивите. Необходимо е също така да се предприемат нови мерки за, а, прос, за проследяването на продажбите на а, е, а, е, онлайн на а, вещества, които биха могли да а, се използват за а, е, направата на а, експлозиви съществуващите структури следва да бъдат подобрени, включително и на национално равнище. Трябва да се реагира на националните кризи, да се създаде и национално ниво. Важно е всяка държава членка да има координационен център и да работи с останалите 27 координационни центрове по линията на ИПСР. И по времето на анкета на Евробарометър през юни 17 година беше разгледана опита и идеите на гражданите и тяхното възприемане на мерките. Е, 92% от тях твърдят, че националните инстанции трябва да споделят информацията с другите държави. Мисля, че новата култура на обмяна на информация трябва да се подобри. А, без съмнение всички а, всички препоръки, препоръчени, предложени от колегата Моника Холмайер трябва да има, да бъдат взети преди, Също така трябва да се обърне внимание на, на джамиите и мамите, които не спазват европейските права и тези хора нямат място в Европейския съюз. Искам също така да подчертая, че а, работещо право е от жизнено важно значение. Не е нужно само да се защитават основните права на човека. Трябва също така да има правосъдие, което функционира а, съдебната система а, не може да изостава от полицията, която си върши работа. И а, когато престъпниците имат а, усещането на, за безнаказаност, а, те ще бъдат а, изкушени да вземат оръжие. Това е моята презентация, госпожо председател. Интересуваме вашето мнение. Вратата на моя кабинет е отворена. Искам да благодаря на колегата Моника Холмайер и на другите колеги, на нашата председателка за фантастичното конструктивно сътрудничество. След лятната вакансия ще бъда на ваше разположение, за да може всички ние да изготвим един текст, който да бъде добър за всички. А, благодаря, госпожо Стивенс, за презентацията. Сега давам думата на различните докладчици в сянка. Всъщност Моника Холмайер искаше да добави един кратък коментар. Аз като благодарих на всички хора, важни за нас, щях да направя една много фатална грешка, защото пропуснах един от нашите важни партньори. Така че искам да благодаря на комисар Джулиан Кинг и на цялата група сътрудници от а, Генерална дирекция вътрешни работи към комисията, които много ни подпомагаха. Ние получихме безценна помощ от Европол, от Евроюст, техните специалисти. Ние часове наред, нощи, дни наред а, разговаряхме с тях, така че наистина много ви благодаря на Хил Керкхоф, наистина многократно а, ни подкрепеше, предоставяйки материали, сътрудници и така нататък. Euh, и сега давам думата на Катерина Киничи за 5 минути от групата на социалистите и демократите. Благодаря, госпожо председател. И аз бих искала най-напред да благодаря на двете колежки, Моника и Хелга а също така и на техните помощници. Разбира се, трудно е да се изброят всички, които заслужават благодарност. Искам да благодаря на секретарята, на всички колеги, които са допренесли за нашата работа. Искам да благодаря и на всички външни сътрудници и специалисти, които също отказаха решаваща подкрепа на Моника и Хелга. Това е много важно в подготовката на проекта доклада. Важно е да обединим усилията си по този въпрос. Много важно е, че работихме заедно и в едно добро сътрудничество. Става дума за защитата на европейските граждани, а също така гарантиране на техните свободи. Тук е необходимо да се намери равновесие. Но мисля, че направенето до сега е успех. И затова искам да благодаря на всички още един път. Още от началото на работата на този комитет, трябва да кажа, работихме в дух на сътрудничество и взаимопомощ. Рисковете от тероризма не трябва да се подценяват. И у нези, които работят в, за да предотвратят терористичните актове, заслужават адмирации. Тъй като времето е много ограничено, ще се опитам да се спре само на най-важното. първият е, въпрос, на който искам да се спра. е следният. В доклада се прави оценка на съществуващата заплаха от тероризъм. За терористичните заплахи, така както сме ги дефинирали, се взети предвид. Но, но трябва да се подчертая, че не само тероризъм, който идва от джихадисти или от фундаменталисти. Има много малки други групи, популисти и други. Не само религиозните фундаменталисти представляват заплаха по отношение на тероризма. Трябва да се вземат всички малки периферни групи и а, заключенията на Европол могат да спокойно да бъдат включени в нашия проект доклад. Много важен е обменът на информация. Това има фундаментално значение за а, успеха на работата ни, като се има предвид транснационалния характер на явлението. Всичко, което бе подчертано от Моника, е наистина важно, но аз бих могла да добавя, въпросът за оперативната съвместимост. Той трябва да се подчертае още веднъж. Необходимо е също така да се съблюдават най-високи стандарти, изкателни стандарти за неприкосновеност на личните данни. Но в рамките на тази защита на личните данни трябва да имаме някаква база данни, където да се събира информация за всички дейности, движения а, и други а, събития, свързани с тероризма. Това е особено важно, за да се постигне оперативната съвместимост, към която се стремим. А, това е основен проблем, основен елемент на борбата с тероризма не бива да се забравя защитата на основните права на човека. И много се радвам, че моите колеги са включили и този въпрос в доклада. Много важен е въпросът за пропагандата онлайн, за езика на омразата и проповядването на омраза онлайн – трябва много внимателно да подхождаме към този въпрос. Да се разбира природата а, на явлението и да се види какво можем да направим, за да се борим с него. И още нещо, което според мен е важно. Въпросът за радикализацията в затворите. Направила съм своя принос чрез е, редица изменения. Имаме подобен опит в Италия и аз се опирам на този опит е, в работата си. Като търся това, кое е най-важно, да, на кое е важно да обърнем внимание и едно от тези важни неща, това е радикализацията в, в, в затворите. Не по-малко важно е, е финансирането на тероризма. Сега управлението на границите. Трябва да кажа, че както каза и нашата председателка, мисията в Италия показа усилията, които се правят за контролиране на поток, мигрантският поток от трети страни към Европейския съюз. Това е един пример за защитата на външните граници на Европейския съюз. Видяхме, че има примери на терористи, които се инфилтрират в потоците на емигранти и по този начин влизат в Европа. Значи много е Трудно обаче да се различи. Е, не, не трябва да много да внимаваме, когато говорим едновременно за миграцията и тероризма. И тук е необходим обмен на информация и оперативна съвместимост, за да можем да решим проблемите на външните граници и да спираме а, е, такива елементи, туристични елементи при опита им да проникнат в Европейския съюз. Имаме вече трупа значителен опит, както в Италия, така и в другите страни по външните граници на Съюза. Трябва да се опрем на този опит. И още нещо. Много важно е да се подчертае контролът на външните граници. И накрая искам да благодаря на колегите за това, че са включили и въпросът за връщането на семействата на чуждестранните а, бойци. Това е въпрос, който трябва много внимателно да се а, разгледа, като не се забравят а, правата на човека, свързани с него. проследяването на траекторията на тези, които са отишли да се бият в чужбина за каузата на джихада. Не само географският път, но също и така начина по който са стигнали до това е много важен. Има още много важни неща, но още един път накрая искам да благодаря на госпожа Холмайер и на Хелга. Благодаря. А, а сега ще дам думата на а, госпожа Пагазун Тудуа. Благодаря, госпожо председател. Аз ще бъда кратка. Знаете колко от, отколко отдавна следя въпроса на тероризма от моят ъгъл на Европа така много чувствителна съм към проблемите на тероризма. И вълнуваме всичко, което правим, за да го предотвратим. Много е важно е страните да работят заедно, защото всички сме изложени на сходни рискове и, както беше вече казано, много важно е оперативната съвместимост. Следователи, специалисти, всички е, правоприлагащи е, органи трябва да работят заедно. Е, има редица специфични черти, но е, има и, е, е, и общи неща. Не малко общи неща. Когато става дума за е, тероризма, както тероризма е, вдъхновен от джихад, така и други форми тероризъм. Трябва да използваме Европейският парламент такива общи, общоевропейски структури, които могат да помогнат за обединяване на усилията на страните членки в борбата с тероризма и да направим тази борба по-ефективна. И а, много важно е а, да правим всички, да работим едновременно по всички тези линии и във всички страни членки. Споделям това, което госпожа Ченичи каза, че този доклад ще бъде много полезен. Трябва да бъде колкото може по-иллюстративен. Необходимо е да се формулират препоръки, които ще помогнат на страните членки. И то препоръки не е толкова по, към отделни страни членки, а препоръки, които ще имат значение за всички страни членки. Има и а, а, известни правни пръстот, празноти във връзка с а, тероризма. Затова не е необходим не е и съдебен а, контрол много важен, за да може да направим необходимото в, за ефективната борба с тероризма. Това значи да, да има сътрудничество между следователи и прокурори в различните страни. Ефикас, ефективност, съдебен контрол. Това ще ни даде възможност да бъдем по-спокойни, както ни самите ние, така и европейските граждани. Адмирирам работата на тази комисия. Вече 7 години се боря в Европейския парламент, за да се разбере, че е абсолютно необходимо да работим, да обединим усилията си в борбата срещу тероризма. Много е постигнато. Има и много добри намерения, но малко е направено на практика. Господа Тинити спомена терористичните заплахи във връзка с миграцията. Но миграцията е едно отделно явление. От една страна имаме тероризъм, от друга страна имаме явлението миграция. Тук е необходимо от документа да бъде балансиран и да не смесва двете неща. За да можем да бъдем последователни и е, за това трябва да работим заедно. Предотвратяване на радикализацията. Също важен въпрос. Е, ефективност, е, оперативна съвместимост. Всичко това зависи от ефективността на инструментите, които използваме. Струва ми се, че не, сме, не правим достатъчно. Не сме обхванали 100% всичко, което трябва да обхванем. И ние като комисия трябва да убедим колегите си в необходимостта от такива неща, като обмена на информация, запълване на празнотите, правните празноти, липсата на ясни дефиниции. Трябва да ни така едно чисто огледало, в което да видим всички проблеми. Мога да говоря още много по тези въпроси. Но различните неща, които се споменават в този доклад, трябва да се превърнат в практически действия, в дела. Още един път им да благодаря на Хелга и на Моника за техните усилия. Председателката, благодаря. И сега давам думата на госпожа Ева Жулия за, от името на Зелените. Много благодаря, госпожо председател. Както знаете, аз ще се опитам да заместя колегата Ян Филип, който свърши прекрасна работа, която беше много трудна, но ще се опитам да направя всичко по силите си. Искам първо да благодаря на госпожа Холмайер и на госпожа Стивен за проекто доклада, в който се съдържат много положителни елементи, за да може да се подобри борбата срещу тероризма в Европейския съюз. Напълно подкрепям призива за по-голямо сътрудничество между държавите членки и за обмяна на най-добрите практики за борбата срещу радикализацията, препоръки за защита на жертвите и на начините за по-добро по-добра борба срещу финансирането на тероризма. Мисля, че по-нататък може да разработим аспектите, в които Европейския съюз наистина може да допринесе в борбата срещу тероризма. Мисля тук за създаването на европейско звено за финансови разследвания, за да се облегчи размяната на информация и по-добре да се откриват финансови злоупотреби. Също така трябва да подобрим съдебното сътрудничество на европейско равнище. Сътрудничеството никога не е равностойно на а, едно лице, което да управлява всичко. Мисля, че трябва да се повишат правомощията на съответните органи. Трябва да се постави по-голям акцент на необходимостта да се преценят всички законодателни предложения, въздействието върху основните права права и свободи. Трябва също така да се оценят рисковете от масовия надзор, преди да се въведе навсякъде биометрика. Вие знаете, че аз смятам, че трябва да се събират целенасочени данни, а не да се събират данни масово и а, безкритично. Всичките препоръки се подчиняват на идеята, че успешната политика не се измерва с, с намаления брой, с повишения брой а, осуетени нападения, а с намаления брой на нападенията изобщо. Това означава инвестиции в образованието, подобряване на сегашните условия, които са ужасни в повечето държави членки. Вие знаете, миналата година ние изготвихме доклад. Необходима ни е също така и последователна външна политика. Мисля, че аз Основното ми несъгласие с тона на доклада е, че тероризма е представен като религиозен проблем. Мисля, че това не е, не е вярно. Това е политическо насилие ние а, не се интересуваме дали е вдъхновено от а, крайна десница, крайна левица или от някакви религиозни убеждения. Ние не трябва да даваме впечатление, че тероризма е религиозно явление, защото това ще намали ефективността на общата ни борба срещу тероризма. Очаквам е, и дискусията, за да може нашите препоръки да бъдат максимално полезни и да може всеки всичко да извлечем от а, направените проучвания. Председателката благодаря Ева Жоли, а, Мари Кристин Вержия. Благодаря, госпожа председател. И аз благодаря на нашите докладчици. Аз ще се опитам да кажа няколко неща, с които съм съгласна, но по-скоро искам да кажа, че е, за нещата, с които не съм е, съгласна напълно, що се отнася до регламентирането на заплахата, вие взимате като референтен период е, от 1998 до 2018 година. Аз не разбирам защо се използва този период, тъй като много неща са се променили през този период. Аз мисля, че вие трябва да отчетете също така и да не забравяте броя на атентатите, и броя на жертвите, защото всъщност тентатите, които се дължат на, на а, ислямски а, религиозен фундаментализъм, а, наистина вземат а, повече жертви, но те не са по-многобройни. Мисля, че доклада се е, фокусира много повече върху религиозния тероризъм и не обръща толкова внимание другите форми на тероризма. Ние много пъти сме казвали, че тероризма и сепаратизма продължава да съществува, тероризма на а, е, ултрадясната левица също така расте. А, е, и а, е, и организира също така атентати. Е, мисля, че доклада малко се е, фокусира повече на, върху е, външното измерение. Както казах, повечето атентати, включително и религиозните, не идват отвън. Тези, които идват отвън, са много нищожно малцинство. Числата, които получихме, са свързани с две, с, с числата са две на милион и не заслужава да се съсредоточава толкова енергия върху а, такъв малък процент. А, а, има твърде много съсредоточаване върху миграционните потоци. А, трябва да се работи паралелно, трябва да работим кохерентно и а, да да не бъдем в противоречие с някои неща, които се изискват. Същото се отнася и за въпрос, който аз обобщавам като Шенген. Европейския съюз работи по, за приемането на определени тексти. Системата за влизане и излизане в Шенген също така. Утре ще приемем системата ETIAS, която също така отговаря на условията. Комисията Либер работи е, по въпроса за оперативната система, оперативната съвместимост между различните системи. И мисля, че трябва да имаме една глобална визия по тези проблеми може би трябва да организираме среща с докладчиците, които работят по тези въпроси. Това е въпрос на кохерентност. Напълно съм съгласна с това, което беше казано за сътрудничеството между държавите членки, защото мисля, че това трябва да бъде един от основните проблеми. Аз работих с господин Брило по а, проблемите на Шенген. Мога да ви уверя, че нещата там са драматични от гледна точка на поведението на държавите членки и обмяната на информацията между държавите членки. Въпросът госпожо Холмайер и госпожа Стивенсън а, вие няма да се изненадате, че параграфа за е, основните права ми се струва е, недостатъчен. Да, разбира се, гражданите имат право на живот, право на сигурност и така нататък, но тук става дума за баланс между различните права. Не може да има приоритет. Въпросът е е принципа на необходимост и професия пропорционалност, които непрекъснато трябва да се повтарят от Съда на Европейския съюз. Има един друг въпрос, който ме занимава, който беше повдигнат, струва ми се, от тебе, Жули става дума за финансирането на тероризма. Мисля, че ние трябва да отидем отвъд. Не знам кой от изказалите се каза, че трябва да се проследяват финансовите транзакции вътре в Европейския съюз, извън Европейския съюз. Имаме средства, които може да бъдем да, бъд, да използваме и а, трябва да бъдат използвани за проследяването на финансовите операции, защото ние знаем, че има корелация между тероризма, трафика на оръжие, трафика на дрога, и а, а, знаем също така, че а, тероризма се финансира от трафикантите на оръжие, на м- дрога в международен мащаб и ние знаем, че има редица елементи в този доклад, които трябва да отразят следващата многогодишна финансова рамка, така както ни я представи и комисията, защото има някои неща, които вече са взети предвид. Мисля, че не е акцентирани въпроса също така за превенцията достатъчно, за сигурността. Не се поставя акцента върху превенцията, което е валидно особено за радикализацията. Ако искаме да работим в училищата, трябва да бъдат образовани младите хора, така че да могат да уловят най-малките признаци. Благодаря, благодаря Мария Кристин Вержия, казва председателката, за предложените изменения. Господин Доминик Мартан е тук и сега ще дам думата на комисията господин Одини за десетина минути а, ако мога да ви помоля да спазите срока. Много благодаря, госпожо председател, за вашата покана. Аз, разбира се, няма да коментирам самия доклад, защото всъщност това е, ще бъде чест за комисаря Кинг през септември месец. Аз по-скоро искам да се включа в тази първа дискусия по проекто доклада. А, разбира се, че ние сме много удовлетворени, че ни поканихте, защото смятаме, че този доклад е с много високо качество и а, ще бъде чудесен принос а, на Европейския парламент към цялостната европейска политика за борба с тероризма. И смятаме, че докладът е обективен, прозрачен и по един много задълбочен начин представя какво вече е направено до момента на европейско ниво в борбата срещу тероризма и същевременно ни представя нови идеи за а, запълване на а, преодоляване на проблемите и а, разбира се за леко, лека промяна на нашия подход. Ние изслушахме внимателно дебата и чух само една критика – а, може би е твърде дълъг този доклад. Разбира се. Това е много окоръжаващо, ако наистина единствената критика е, че всъщност докладът е твърде дълъг, честно казано, това означава, че явно самото съдържание е много добро. по принцип това е от наша страна. Сега тук чух също така малко критика, именно ако има някакво съмнение дали съществува баланс между сигурността и общ, основните права. Да, може би доклада би могъл по-ясно всъщност е, отбележи този дисбаланс, който следва да бъде е, коригиран, но в никакъв случай не бива някой да остане с погрешно разбрал, че тероризма се свързва единствено и само с религията, две изказвания чух в тази посока. Не, не е така. Разбира се, че тероризма е свързан не само с външна заплаха, но и с вътрешна заплаха. И вие много добре отбелязвате това в вашия доклад и борбата с радикализацията. Благодаря на всички вас, които подчертахте колко е важно да бъдат свързани всъщност всички тези идеи и мерки с е, едно финансово измерение, разбира се, с средства. Така че ние бихме желали всъщност, е, разбира се, да предоставим, разбира се, да заделим средства през бъдещите години и по тези въпроси. Сега ще подчертая няколко елемента. Първо, по един много добър начин доклада в доклада се отбелязва, че тероризма е явление, което, на което се гледа наистина много сериозно и задълбочено на европейско ниво. Е, различни страни се борят срещу това явление. Разбира се, обаче това няма да замести задачите на държавите членки и вие много добре отбелязвате това. Колко е важно правомощията да бъдат споделени в тази борба. И не да държавите членки да бъдат заменени или техните задачи да бъдат иззети от някой друг, а напротив, те да бъдат подпомагани. И вие също така подчертахте колко е важна подкрепата от страна на агенциите и че всъщност те могат много, още, още много повече да, да свършат а, от а, правна гледна точка. Евроюст, както и много други партньори, както Фронтекс по границите и Еолиза това се отнася до информационните системи. Втори аспект важен за нас, това е всъщност, което отбелязвате вашия доклад, значимостта на изпълнението на всички тези мерки. Защото това, разбира се, ще помогне на нас, на комисията, да подобрим нивото на изпълнение на различните мерки и много мерки, които всъщност са предложени през последните години. И разбира се, основният принцип, който ние следваме, по такива деликатни въпроси, а именно имам предвид принципа за оперативна съвместимост. Не само да създаваме нови системи, но и да намерим наистина най-добрия начин да използваме това, с което разполагаме в момента. И просто да не а, губим нещата, които вече сме разработили. По въпроса за информацията. Вие предлагате балансиран подход, като признавате а, значимостта на информацията, да разполагаме с данни, да ги анализираме, но и не на последно място да ги споделяме. <clears throat> В проекто доклада вие предлагате именно този принцип а, за обмен на информация, а, автоматичен обмен на информация, by default на английски. Да, разбира се, когато ние споделяме общи граници и пространство, а, е изключително важно да се споделя и информация между отделните органи. Би следвало да съществува автоматичен принцип за това. Т.е. информацията да е на разположение и на други а, а, органи, които а, споделят отговорности и правомощия, именно когато става въпрос за опазване на общото пространство. А, вие отбелязвате няколко критерии тук, като например събиране на данни, съхранение на данни, тяхното качество, задържане на данни. И за нас това е много важен елемент, а именно запазване на данните за целите на разследването и преследването. Следващ елемент – радикализация. Много ви благодаря е, за това, че продължихте работата с е, групата на високо равнище, която ние съвместно създадохме с е, подкрепата на Европейския парламент. И разбира се, вие предлагате нови идеи, именно как да продължи да се задълбочи тази работа и да бъдат подобрени мерките, предложени на европейско ниво. особено там, където наистина те са нужни, защото наистина този феномен е много сложен. Благодаря, че споменавате въпроса за финансирането. Наистина благодаря на госпожа Ева Жоли, която също така много ясно каза, да, така е. Системата в момента има своите граници. Естествено, това, което може да представи като средства. Ние се нуждаем също така и от финансова информация за целите на а, разследване и преследване. Разбира се, че в хода на сътрудничеството между отделните финансови разследващи звена са постигнали, събрали доста опит. Това е обаче област, която ние следва още повече да задълбочим работата и сътрудничеството. И както вие споменавате тази идея, концепцията за TFTS, т.е. да бъдат обхванати всички финансови сделки за да се събира всяка възможна подозрителна информация. Да, а, критичната инфраструктура. А, правилно отбелязвате, че ние, ние може би насочваме повече усилията си върху киберсигурността, а забравяме а, класическите начини за а, опазване на а, традиционната инфраструктура. И, и за да получим полезна информация за нашия е, анализ. Ние, разбира се, ще се възползваме от това, което предлагате, защото действащата рамка е, е на лице на европейско ниво. Благодаря още веднъж, че вие изрично отбелязвате е, работата с жертвите. Разбира се, има различни измерения, които трябва да отчетем изпълнението, директивата на директивата за борба с тероризма. Разбира се, ние сме готови да приемем нови идеи. Благодарим на госпожа Милке за нейната работа с жертви. За нас всички, целият този принос е много важен за да предложим нови инициативи. Още веднъж благодаря за всички служители на комисията. Е голяма чест а, а, да получим вашата помощ, вашите идеи и ви поздравяваме за постигнатите резултати. Мерси боку. Много благодаря на Европейската комисия. Благодаря им за техния подход. Благодаря за анализа. А сега ще дам думата на онези, които желаят да се изкажат. Имаме вече записани желаящи да се изкажат. Ще ви помоля да се ограничите в рамките на две минути, за да може след това двете съдокладчици <clears throat> да отговорят на поставените въпроси. Първо на Арно Донжан за две минути. Благодаря. Няма да губя време с благодарности за чудесната работа на двете докладчици говоря от лично име, а не като координатор на НП. От, според мен, особено положително е това, което е направено за подчертаване на оперативната съвместимост. Абсолютно ключов въпрос. Съхранението на данните също, колко дълго време ще се съхраняват, също много важно. И не по-малко важно, финансирането на тероризма. Тук обаче някои говориха по тези въпроси достатъчно красноречиво. Имам някои резерви по отношение на формата на документа. Има много абзаци, където се почетава връзката между престъпността и тероризма, като че ли това е нещо ново. но престъпност и връзката с тероризма от край време съществува. Е, както при рекрутирането на терористи, така и при финансирането на тероризма. Моят е, скромен е, опит в борба с тероризма трябва да кажа, че много има немалко чисти престъпници, които след това стават джихадисти. Тоест, това е още от 80-те години на миналия век. Съм го наблюдавал. Не е нещо ново. Има също така някои пасажи, които като че ли е, страдат на, е, мисъл, от мисълта, че тероризма като че идва, идва само отвън. Е, и не трябва да, да подценяваме това, което съществува. И може би тук нещата могат да се организират и представят по по-различен начин. Но ние, Европол, трябва да споделяме информация, но малко повече съмнение имам по отношение на укрепването на Европол, защото Европол не е работа му само борба с тероризма. Трябва да се обърне повече внимание на местните органи, които са ангажирани с борбата с тероризма. Иначе ще създадем едно гигантско чудовище в лицето на Европол, ако му даваме повече пари и назначаваме повече хора, нещо, което не е наша цел. И трето, имам резерви по отношение на Исляма. ислама експулсирането на проповедници на омразата, затварянето на джамии и прочее, това е необходимо. Но организацията на умереният ислам в нашите страни е въпрос, който е много сложен. Вече 30 години във Франция обмисляме как да го направим това и още не сме успели да го сторим. Ако става дума за умерени е, структури, те е, много лесно се преливат в други структури, които са по-тайни, не са така видими. И ми се струва, че много трудно ще бъде за нас да правим каквито и да е предписания по този въпрос. Тоест, имам съмнение към каквито и да е предписания по отношение на организирането на религия като ислама в нашите страни. Благодаря, Донжа. Искам да благодаря на всички докладчици в Сянка за техния принос към този дебат. И тяхната помощ за подобряването, усъвършенстването на доклада. Подкъдъл съм всичко, което Катерина каза. И трябва да кажа, че е много важно е да се подчертае нещо, което вече беше и направено, че в Европейския съюз няма ефективни средства за борба с, социали... с, борба с тероризма. А, борбата с тероризма е в, в ръцете на страните членки, но става дума за едно транснационално явление. Защита на общите външни граници, обмен на информация, всичко това са много важни въпроси. Второ, мисля, че този доклад трябва да ситуира феноменът тероризъм в един глобален контекст. Имаме вече данни от Европол и не трябва да се оставя, оставя впечатление, че това е като че ли нещо най-ужасно. Е, много важна е глобалната перспектива. Съвсем не съм съгласна с а, а, смесването на проблема за теоризма и емиграцията. А, вече някои колеги споменаха този проблем. Не е коректно, не е справедливо, не е, е това, което сме наблюдавали на практика до сега. Е, и експулсирането няма да бъде решение. Експулсирането на, на, на хора няма да ни защити от тероризма. Както Мари Кристин каза, мисля, че имаме проблем на не е достатъчно внимание обърнато на социалните страни, на превенцията на, на тероризма, борбата с радикализацията. Било в затворите, било другаде. Е, както беше казано от няколко от изказващите се тук, и от Ева Жули, и от други, финансирането на тероризма заслужава много по-голямо внимание. Защото именно този въпрос може да а, ни помогне а, да бъдем по-ефективни в работата си. Предлагаме това а, и в съответната директива, но а, не беше прието. Всичките теле, експерти поискаха именно да има една програма за проследяване на финансирането на тероризма в европейски план. И също така е необходим да, да се помисли за достъпа до данните. Има там неща, които не са приемливи. И още нещо важно във връзка с финансирането значи, пари, е, които са е, резултат, средства, които са резултат на престъпност, включително и тероризъм и е, криптовалутите. Съгласна съм с онези, които се обърнаха внимание на аспектите, свързани с исляма. Много важно е там нещата да бъдат ясно казани. защото а, тероризма, както беше казано, не е религиозно, а политическо явление. А също така съм съгласна с че е много важно да се направи връзка а, с а, плана за действие СБРН. Защото не е приемливо страните членки да нямаме, да разполагаме достатъчно с информация за критична инфраструктура, примерно ядрените съоръжения. Не може да няма достъп до тази информация експертите, които да ни кажат какво става с атомните централи. Примерно онази, която е на пристанището в Антверпен. Това е ключов въпрос и не може в никакъв случай да се приеме, че страните членки се опитват да възпрепятстват нашия достъп до тази информация. Съгласен съм и с това, което Мари Вержия, Мари Кристин Вержия каза мисля, че бяха направени много интересни и важни предложения за усъвършенстване на предлагания текст. Сега Бригит Сипел. Много ви благодаря. Ще започна с общ коментар. Първо по въпроса за дължината на доклада. А, в самото начало Останах с впечатлението, че този доклад следва да разкрие проблемите, пробойните и как те да бъдат запълнени и решени. Сега обаче в доклада се посочват неща, които вече са давно направени, свършени или вече се обсъждат. Затова се чудя защо доклада се посочват още веднъж тези неща и някакси читателите ще станат с впечатлението, че нищо не е правено по въпроса и трябва нали, да се създават нови структури. Така. Имам няколко колеги към колегата Стивенс, например въпроса за границите. Искам да кажа, че нашата политическа група винаги е, е заявявала, че външните държави, е, граници на държавите членки са европейски граници и трябва да бъдат контролирани. Аз не, не смя, казвам, че ние трябва да се затваряме и отграничаваме от хората, особено хора, които бягат и са беженци. Но както и колегата Кинечи каза, съгласно доклад на Европол, мнозинството от атентатите през последната година не са свързани с ислямски тероризъм, а са свързани с сепаратизъм, екстремизъм а, и фундаментализъм. Това са хора, които вече са в Европа. Това трябва да се знае, да се, а, е, за да се прилагат коректните е, мерки. Така че ако са включени някъде беженци, то това показва, че всъщност това са хора, които са се радикализирали след пристигането им в Европа. И това трябва да се има предвид. Разбирам казаното от колегата Моника Холмайер за работата с жертви и подкрепата за тях, но нещо ме притеснява тук. Защо? Не всички пострадали от атаки, нападения са свързани, са пострадали от тероризъм. Те просто повечето са всъщност случайно попаднали там. и тогава вече е, това е, е означение за хората. Дали те там случайно са попаднали или са жертви на тероризъм. Или просто са случайно попаднали банка, която е предмет на обир. Така че тук, според мен, трябва да се прави разграничение и да се предлага помощ на всички тези хора, пострадали в такива явления, и да, те да не бъдат оставени сами на себе си. Съгласна съм с колегата Холмайер, че една от причините за а, броя на атаките, терористични и така нататък нападения от, са, причините са най-различни. Разбира се, не само исляма, радикалния ислям. И често, разбира се, ние обсъждаме тези въпроси за тероризъм, за миграция. Трябва да бъдем наистина внимателно, да поставяме правилните въпроси. Така, по елемента оперативна а, сигурност, съвместимост, а, мисля, че това е принцип, който се обсъжда отдавна. А, не знам защо трябва да се упоменава толкова обстойно в доклада. Вие предлагате принципа за автоматичен обмен на а, информация. Има ам, служби и държави членки, които всъщност не желаят. Например, много често нашите полицейски служби не разполагат с ресурси, не са достатъчно добре екипирани и как те да разграничават между терористична атака, какво е тероризъм и така нататък. Така че информацията, която трябва да бъде а, обменена, не се обменя. А също така трябва да... Не всякакъв вид информация трябва да се обменя, а трябва да се мисли също така и за качеството на информацията, например, качество на пръстови отпеча, отпечатъци. И, и трябва да си дадем всички сметка на въпроса в какъв, какъв момент е, някаква информация трябва да е, ще се окаже толкова важна, че трябва да бъде а, регистрирана в европейските системи. Така че преди да се приемат мерки, трябва да сме наясно с тези въпроси, а не просто след това да работим на празно. И последен коментар свързан с а, подбуждането на омраза и текстове и какви мерки да се приеме, е, предприемат. Вие казвате, че трябва да се заличава такава информация. Не знам дали това наистина най-уместно. Когато ние демократично дебатираме въпроса, мисля, че това ще бъде много по-здравословно. Даже заличаването на информация може да се окаже опасно. Ние се нуждаем от дебат. Ние се нуждаем да убеждаваме хората, всъщност да не вярват на такива а, а, речи. Е, Благодаря за коментарите. Това беше първия кръг на отговорите. А сега е, колега две минути колегата Фунзолика. Благодаря, госпожа председател. Искам да ви запитам дали е възможно да се направят измененията на един и същи език. Защото когато се изготвят на различни езици, се използват различни термини. <laughs> Извинявам се, нямаше микрофон оратора и продължава да няма. Alors ça sera très difficile. Ще бъде много трудно, ако се представят измененията на всички езици на Европейския съюз. Това ще създаде ужасна ситуация. Понеже използваме, прекале, понеже използваме френски, нека да, да въведем измененията на френски, защото се използват различни термини на различните езици. Сега по представения доклад. Мисля, че доклада не подчертава някои важни въпроси. Позволете ми да спомена някои от тези въпроси. Всъщност доклада не споменава слабата европейска система на сигурност. Тук има много а, сега искам да подчертая слабото и а, некоординирано изпълняване на мерки, фрагментирани и непълни бази данни. Твърде много бази данни се използват в момента повече от 10 са те в Европейския съюз по този въпрос. И се създава пълна каша, ограничени ресурси, подкрепа за силите за сигурност на някои държави членки. Не искам да споменавам конкретни държави, но ако погледнете бюджета за антитерористичните сили за сигурност, за специалните звена, има държави, които са заделили много малки бюджети за тази цел. И, а, а, терористите, може да ми повярвате, че използват всичко това. Има а, огромни грешки на а, а, от страна на терористите. Също така това са а, провали в обмяната на информацията, достъпа на данни за сигурност. Всички тези неща трябва да се споменат, защото този доклад ще бъде анализиран от всички сили на сигурност, от вътрешните министерства, военните министерства на всичките държави членки на Европейския съюз и трябва да а, изготвим много всеобхватен а, и важен доклад. Проблемите с съдебната система не са подчертани добре. Има разлики в законите. А, например, а, кратките а, присъди за терористи в някои държави членки. Трябва да се въведе обща система. Беше споменато, но трябва да се по, да се а, потвърди а, констатацията за слабите резултати при набирането на кадри. Недостатъчните ресурси в много случаи е, липса на отчетност и на финансиране на европейско равнище. Нис а, човешки ресурси, технически ресурси в много държави. Споменах също така недостатъчното прилагане на важни инструменти, като списъците на пътниците по, е, по самолетите, данни на ДНК. Ситуацията е ужасна. Не знам как се разглеждат тези системи, защото системите не са взаимосвързани, а се гледат по-отделно. Трябва също така, трябва да се спомене и факта, че има повишаване на а, незаконния трафик. Много от терористите в Европа е, се финансират поне частично чрез а, е, е, кражби, а, трафик на наркотици, на оръжи и така нататък. И това е проблем. Как можем да прилагаме шенгенското а, пространство? А, източната а, граница на Европейския съюз, като Румъния и България, не са част от Шенген. Особено на външните граници на Европейския съюз съществуват проблеми. Председателката, благодаря. Сега давам думата на Елена Балансияно. за да може след това нашите колеги да отговорят. Благодаря. Практически всичко, което исках да кажа, беше казано. Е, бяха казани най-важните неща, но бих желала да спомена това, което каза госпожа Киничи, госпожа Вержия, Яна Гомеш. Има много проблеми, които бяха повдигнати. Основният проблем, така както аз го виждам с конкретния доклад, определено той може да бъде подобрен с приноса, който ще направят колегите, е, а, е, е един лек идеологичен елемент, свързан с исляма в доклада. Ако ще дефинираме радикалния ислям, може да не сме съгласни всички. А, поне на испански думата радикал, не е непременно негативно прилагателно. Ислямът може би да бъде екстремистик, екстремистки или радикален или а, агресен, агресивен, а, насилствен. Това не значат различни неща. Това не значи едно. Това не са едни и същи неща. Когато говорим за радикалния ислям, а, ние какво означава точно това? Какви са ценностите на Европейския съюз, които позволяват практикуването на исляма? единствени начин, по който мога да обясня ситуацията. И така, за мен целият проблем, проблемът се състои в, споменаването на ислям, защото цялата техническа част, всички препоръки, които могат да бъдат и подобрени, някои от подобренията бяха споменати от госпожа Сипа. Това не мен е тревожи, но Моят проблем е, че ние не дефинираме екстремистския или радикалния ислям, ние дефинираме какви са принципите и ценностите на Европейския съюз. Те са всички те трябва да бъдат дефинирани по някакъв начин и това, което се отнася за исляма и за миграцията, според мен, изисква а, консенсусно консенсусен скрининг. Някои от позициите, които бяха изразени за това какво е и какво не е радикалния ислям, какво може да правим с а, мод... умерения ислям, целият този ландшафт на различните нюанси на исляма и какво е той и какво не е той, трябва да бъде преразгледано, отново да прочетем и отново да направим правим изменения. Освен това, като се изключи това, доклада е отличен. Искам да поздравя а, авторките. Благодаря за тази тази скорост, с която вие отразихте нещата, които трябва да се направят през следващите седмици и месеци. И сега в останалото ни време Искам да помоля докладчиците а, нашия нашето заседание трябва да приключи в 11 часа следователно. Следващите дни ще бъдат посветени на работата по доклада. Ако искате да се изкажете, е, колеги, може да започнем с Елка и да приключим с Моника или обратно. Добре. Обратно, както искате. Добре, Хелги, имате думата. Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги. Най-сърдечно искам да благодаря за проведения дебат, за всички изказвания. Опитах се внимателно да изслушам всички, да си отбележа всичко. Разбира се, времето не е достатъчно сега да отговоря на всички коментари, но след заседанието и след лятната вакансия, разбира се, ще го направим това. И с нетърпение очаквам всички ваши изменения, защото ние желаем, разбира се, да подобрим текста. Сега ще се спра на няколко коментара, свързани с исляма. Последните а, колеги, които се изказаха, да, съгласна съм. Да, трябва наистина да постигнем баланс. Съвместно с вас и с Моника, разбира се, ние се стремим да постигнем баланс, разбира се, по отношение на исляма. Ако това, което ние сме изготвили не е достатъчно, разбира се, очакваме с нетърпение вашите предложения, за да подобрим текста. Сега, втори въпрос по отношение на, за сътрудничеството между на дейностите на европейско ниво и държави членки. Естествено, че основната сила би следвало да идва от самите държави членки, а Европа и европейските агенции имат подпомагаща роля. Да подпомагат държавите членки именно в тяхната борба срещу тероризма. Това е нашата идея. Що се отнася до Европол, ние подчертаваме важната роля на Европол като подпомагаща сила за националните служби в държавите членки, но е, Европол в никакъв случай не може да ги измести. Да, беше повдигнат въпрос за това колко големи са различията между държавите членки по отношение на капацитет, персонал и така нататък. Така е, Освен това беше повдигнат критичния въпрос да не слагаме под един знаменател мигранти, беженци и терористи. Разбирам това, което казвате. Разбира се, че ние си даваме сметка, че трябва да бъдем внимателни. Така е. Абделаслам участва в терористични атаки в Брюксел и във Франция. И той всъщност беше паднал тук посредством а, миграционния поток. Така че тероризмът е комплексно явление. Трябва да си сътрудничам с всички е, експерти и служби на национално, европейско и международно ниво, Разбира се, за да а, всички елементи на а, пъзъла да бъдат събрани и а, да работим ефективно. И бихме желали да подчертаем, че разбира се, бихме желали да отразим доклада си всички елементи, не някои или други. Без значение доколко те ни харесват. Не бива да забравяме също така, че по южните ни граници, почти даже имаме вече граница и с Либия, А, та по южните ни граници исламска държава е много активна. Тя е много активна в Либия, така че трябва да бъдем много предпазливи, което означава много силна охрана по южните граници на Европейския съюз а, бойните действия не са само в Ирак и в Сирия. Напротив, това са бойци, които се връщат в Европа посредством миграционни а, потоци или обикновени полети. Което означава, че всички чуждестранни бойци, завръщащи се в Европа, трябва да бъдат проследявани. И трябва да продължим сътрудничеството си в борбата с тероризма. Разбира се, че сигурността е национална компетентност и ще си оставя такава. Това обаче не би следвало да попрече на работата ни на европейско ниво. Затова всички държави членки трябва да си сътрудничат за да гарантираме сигурността И това е добавена стойност за всички. Сигурността е от полза за всички. Разбира се, и неприкосновеността на а, личния живот. Трябва да се а, намери баланс между обществената сигурност и личната неприкосновеност. Още веднъж искам да благодаря на всички. Очаквам с нетърпение вашите изменения и след лятната почивка ще продължим работата. Сега думата ще дам на колегата Моника. За 5 минути, ако обичате. По-малко от 5 минути имаме. Искам да ви напомня, че е, срокът е, за внасянето на е, изменение 11 септември на обед. 11 септември е една символична дата. Между другото, сега има думата Моника. Да, много благодаря, Натали. Първо ще се спра на темата радикализация. Може би не ви е направило впечатление до момента за това, че а, ние всъщност подчертахме, и аз лично подчертах, а, а, че когато говорих за мерките за превенция, борба с радикализацията, аз говорих за всякакъв вид радикализация, без значение каква е тя. Ислямска, религиозна, е, крайно лява, крайно дясна, всяка форма на екстремизъм трябва да влезе в нашия радар. За, и мерките всъщност са насочени към всякакъв тип екстремизъм и радикализи. Така че, разбира се, аз съм съгласна с вашите коментари, коментарите на колегите, но а ние не разполагаме с достатъчно експертиза в Европейския съюз. И аз наистина така доста проучване направих. Не говоря за много е малък брой на НПО, които работят по темата, а пък да не говорим за научните институции, колко малко катедри се занимават в университети с тази проблематика. Така че, без значение какви са причините за това явление, ние трябва да разполагаме с информация. Затова наистина съм а, благодарна, че. Т.е. предлагам да се създаде, създаде такъв европейски център за отлични поснижения, който именно работи по тези въпроси. Който... Защото има проекти, има местни проекти на интеграция, които са много добри, които много добре се справят с радикализацията, с проблеми в, от това естество в определени региони. Трябва да имам информация от такива проекти. А не просто някаква частна фирма да финансира подобни проекти. Но ние не разполагаме с експертиза за таки, такъв добър опит. Дори ние, като, като депутати, наистина а, моля а, така да извините, но в всички документи на експерти, които а, съм разгледала, просто няма даже точна терминология. Дори самите експерти не са на едно мнение. Но ние, разбира се, с Хелга изобщо <laughs> не, не се осмеляваме да създадем тази а, а, терминология. А, идеята е, разбира се, умерените мисиомани да бъдат а, а, също така привлечени към нашите ценности, например, хартата на а, основни права, не някакви а, други ценности. Защото всякакъв вид екстремизъм, разбира се, е в разраз с нашите основни права. И благодаря разбира се, на всички мусулмански общности, религиозни общности, които ни помогнаха, които наистина работят именно помежду си, координират, съгласуват дейностите си. Както казах, аз в никакъв случай не си позволявам нищо на никога да предписвам какво да прави. Въпросът е обаче, ние трябва да знаем как се обучават имамите. Това има ли факултети в държавите членки към определени университети? Например, в Италия има такъв случай. В Германия, между впрочем, също има два университета. В Франция също имат такива опити за създаване на подобни факултети за обучение на имами. И аз мятам, че това е чудесна тенденция. Аз разбира се, не, не, не мога да кажа какво да се преподава нали, в такива специалности. Никой не може да го направи това. Но експертите е, ясно заявиха това, че има екстремистски ислямисти, които също използват само 4% от Корана в своята пропаганда. И това в никакъв случай не трябва да се допуска. Те да определят мнението на а, другите членове на общността. И Биркит правилно отбеляза. Да, при нас идват млади сирийци, които се а, оплакват, че всъщност се натъкват на екстремисти, които се опитват да ги индук... индоктринират. Ами това е реална опасност за тези хора. Както беше съобщено вече 31 ден, протестират преводачите срещу едностранното налагане на небалансирани и несправедливи условия на труд. Затова, със съжаление, повтаряме още един път, че няма да работим след определеното за заседанието време. That, uh, uh, what, uh,